характеристика на Съюза спрямо трети страни. Също така ще постигнем и по-голяма степен на интеграция в областта на външната търговия. Благодаря, господин Морейра. Приключваме разискванията. Гласуването е утре по обяд. Следващата точка в дневния ни ред е друг доклад на господин Морейра. Макрофинансовото подпомагане на Република Киргистан. Господин Морейра, знаете процедурата, знаете, че имате думата за 6 минути, 4 минути в началото, 2 минути в края. Обикновено, моля, използвайте времето си както намерите за добре. Господин председател, нямам добри новини да спомена, но искам да ви помоля още веднъж да подкрепите позицията на моята комисия по международна търговия. Опитваме се да се преборим със съвета по тази тема. Комисията а, предлага парламента да одобри предложението на парламента, внесено в край на 2011 година, за осигуряване на макрофинансова помощ на Киргизската република в настойност около 30 милиона евро. едно малко изменение в преамбюла сме приели за преминаване по, към процедура по силата на комитологията, но не сме постигнали съгласие с съвета по този въпрос. Комисията Инта на този парламент бе подкрепена от голямо мнозинство – в позицията си, че ако ще преминем към комитология, нещо, което също е спорно, то тогава меморандума за разбирателство за макрофинансовата помощ би трябвало да бъде прият с а, процедура, съвещателна процедура, така както беше направено с Украина, а не с процедура, по прегледа, както предлага съвета. Така държавите членки ще имат възможност за налагане на вето. Спрямо правомощията на комисията, съветът смята, че общото правило е да се съобразим с процедурата за преглед и съвещателната би трябвало да се прилага само при извънредни обстоятелства и когато има основания за това. Тук припомням, че съвета промени мнението си по тази тема тъй като той се съгласи с процедурата за макрофинансова помощ на Украина и Молдова. Би трябвало да има яснота. Това споразумение между парламента и съвета за макрофинансовата помощ за Киргизия и Грузия не е толкова съществено. Всъщност тук не решаваме дали те заслужават този вид помощ, всички сме на мнение, че те се нуждаят от тази помощ, но има два политически въпроса, които са взаимно свързани. Имаме институционални въпроси, т.е. степента на контрол, която трябва да имат държавите и втория въпрос, който също е политически обвързан с първия, именно дали парламентът може да приеме по-силния контрол от страна на съвета над комисията, когато парламентът няма и не иска да осъществява същата степен на контрол. Така че трябва да застанем на тази позиция, да я отстояваме и ясно да покажем, че не приемаме комитологията, която се използва от страна на съвета по отношение на делегиране на комисията правомощия, които са споделени с парламента. Трябва да покажем на съвета, че тази стратегия няма да бъде подкрепена и не можем да жертваме интересите на Киргизия и Грузия – за да бъдат застъпани интересите на тази институция. Благодаря на Витал Морейра. И сега давам думата на комисаря да отговори на казаното от докладчика. Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми депутати, Нека да кажа в началото, че макрофинансовата помощ на Съюза е изключително важен инструмент в нашите отношения с страните съседки и страните кандидатки. Като се има предвид негативното въздействие на дълговата криза в страните, които са близо до нас, Съюза би трябвало да допълва усилията на МВФ, когато става въпрос за стабилизиране на страните, които са близо до Съюза. Това е от наш интерес и от политическа и от економическа гледна точка. В момента обаче макрофинансовата помощ е блокирана. Вече две години, откакто комисията прие предложението за Грузия през януари 2011 година, парламента и съвета не намират съгласие относно използването на процедурата по комитология, както справо изтъкна и професор Мобрейда. Комисията смята, че е изключително важно да се намери решение относно това дали съвещателната или аналитичната процедура трябва да се използва за приемането на меморандума за разбирателство. В случая с Киргистан и Грузия а ние ще гласуваме утре в пленарна зала за тези страни, дългите забавания по отношение на вземането на решение поставят Съюза в трудна позиция. Губим нашето доверие в очите на тези стратегически външни партньори. Още нещо, така се появяват и рискове относно бъдещи предложения за такава помощ и това може да доведе до политически неблагоприятни последици за Съюза в нашите отношения с Египет, Йордания и Армения, които са подали или ще подадат молби за такава помощ. Комисията съответно призвава парламента да продължи диалога с съвета и да потърси всички възможни начини за излизане от сдънаната улица. Мисля, че е изключително важно да се намери равновесието между комисията, парламента и съвета, както справо подчерта професор Морера изключително важно е Лисабонския договор да бъде приложен на практика и би трябвало да спазваме не само буквата, но и духа на Лисабонския договор. Неразбираемо е как може след 3 години да не можем да стигнем до споразумение по такава чувствителна тема. Тема, която е всъщност в сърцевината на един много важен европейски инструмент, насочен към съседните страни. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Започваме с списъка с ораторите от името на политическите групи. От името на НП за две минути давам думата на господин Бартолоци. Благодаря, господин председателю. Днешните разисквания за отпускането на помощ на Република Киргистан е важна възможност да си припомним положението в страната. През 2012 е, преди, е, през, преди две години и половина имаше много тежка, свързана с насилие, между етническа криза, която дестабилизира страната економически и политически. Днес можем да кажем, че ситуацията в страната се е стабилизирала. Конституционната реформа и и е, резултатите от общите и от президентските избори допринасят е, за така необходимите за демократическа стабилизация реформи. Европейският съюз нерядко е изразявал и потвърждавал своята воля е, да оказва помощ за по-нататъчния напредък на Република Киргистан и отпуска финансова помощ на страната. Смятаме, че това е от голямо значение за по-нататъчните реформи е, в демократична посока. Има е, все още е, обаче висящ юридически спор между трите е, институции, е, които, който не ни позволява да стигнем споразумение. Надявам се, че гласуването ще бъде благотворно, ще ни постигне ще ни помогне да постигнем съгласие максимално бързо, за да се отпусне помощта максимално бързо. Тези забавения имат пряко отражение не само върху страната, която очаква подкрепа, но се отразяват и отрицателно върху репутацията на Съюза. Всъщност, нашата надежност на международната сцена като партньор се поставя под въпрос. Делегацията на Европейския парламент в чието председателство участвам, посети Република Киргистан и в тази връзка чухме, че има много, много големи закъснения в приемането на необходимите решения от страна на институциите на Европейския съюз. Надявам се, че ще успеем да решим този проблем, за да е, вдъхнем повече доверие към съюза и е, за да допринесем за по-голяма е, стабилност както и да подпомогнем борбата с тероризма в Централна Азия. Това е от абсолютно огромно значение за международната сигурност. Благодаря, господин Бартолоци. Сега от името на социалистите е, господин Куташ. Благодаря господин председателю. Е, благодаря е, за това предложение за отпускането на помощ в размер на 30 милиона евро на Република Киргистан. Надявам се, че отпускането на помощта ще помогне на страната да преодолее огромните економически и социални проблеми вследствие на глобалната криза, както и е, е, някои политически проблеми, наследени от 2010 година. Е, всъщност е, е, страната е тръгнала по пътя на демокрацията. Има опити за организиране на демократични, прозрачни избори през 2010 година, но те бяха съпроводени с насилие, погубиха се човешки животи и се надявам, че тази помощ ще ни помогне много на страната в двустранните преговори между Европейския съюз и Киргистан. Колегите говориха за юридическите недоразумения, но смятам, че европейската дипломация трябва да играе по-голяма роля в утвърждаването на правата на човека в Централна Азия. Давам думата на господин Казак. Благодаря, господин. Уважаеми господин комисар, уважаеми колеги, въпреки че република киргизстан не попада в географския обхват на инструмента за макрофинансова помощ на европейския съюз продемократичните усилия на киргизските власти при установяването на парламентарна демокрация и процесът на реформи който тече в страната я превърна в един от основните стратегически партньори на европейския съюз в региона. от своя страна съюзът е сред основните й донори и чрез инструмента си за макрофинансова помощ следва да предостави средства в размер на около тридесет милиона евро ние либералите сме загрижени за управлението на финансовите потоци и системата на централната банка и министерството на финансите на киргизия както и от административните процедури сигурността на използваните it системи механизмите за вътрешен контрол и така нататък. загрижени сме и за спазването на човешките права след подновяването на междуетническото напрежение в страната но вярваме че ако киргизстан предприеме необходимите мерки за предотвратяване на злоупотребите при използването на средствата на европейския съюз и ако елиминира съществуващите рискове помощта която страната като членка на сто ще получи ще послужи като сигнал за другите държави в региона че европейският съюз е готов да подкрепи страни с ясна тенденция към демократизация и политически реформи. въпреки това ако има негативно развитие в киргизстан комисията не трябва да се колебае да преустанови плащанията предвидени с инструмента за макрофинансова помощ. ние трябва да прилагаме принципа повече за повече но ако ситуацията се влоши не трябва да се страхуваме да приложим и обратния принцип по малко за по малко. що се отнася до основния въпрос който професор морейра постави за комитологията като докладчик по рамковия регламент за макрофинансова помощ за трети страни смятам че наистина и комисията и най вече съветът и парламентът разбира се трябва да дадем пример за добър разум и да постигнем взаимно приемлив компромис именно както спомена комисар де гухт в изпълнение на духа на лисабонския договор. благодаря. Благодаря, господин председателю. Тези събития в юга на страната през 2010 година и новата конституция всъщност сласнаха Киргистан по пътя на демокрацията. Това е бедна страна, силно засегната от економическата криза. Това бе страна избрана като пилот за Европейската програма за подпомагане на демокрацията. Но положението се влушава. Господин Асхаров на 61 години беше осъден на лишаване от свобода за това, че се осмелява да говори. Узбекското мълцинство страда Всъщност, демокрацията не е изградена. Това се показва от положението на господин Аскаров. Много тежко е положението на гражданите от узбекското мълцинство. Всичко, до което те биха имали достъп, се блокира. Това има огромно значение за междуетническото е, напрежение за междуетническото състояние. Е, господин Аспаков е, и неговите братя специално пострадаха. Господин Аспаков беше убит преди няколко години след престой в ОШ. Киргизското КГБ претърсваше и иземваше компютрите на хората, които се борят за правата на човека. Това са много тежки нарушения изказвания. Госпожа Аштон, която е, малко след това посети Бишкек, не взе отношение нищо, нито по отношение осъждането на е, господин Аскаров, нито е, по е, преследването и турмоза упражняване спрямо защитниците на правата на човека. Всъщност положението в Киргистан е, се влушава. И нашата група няма да гласува за тази помощ. Е, трябва да обвържем е, финансовата помощ за Република Киргистан съчетан с конкретни прояви и постижения в борбата с корупцията и защитата на правата на човека. Благодаря, господин Пашка. Дякуем за слово, важен пан председаючи, важен пан... Благодаря, господин председател, уважаеми господин комисар. Економическите проблеми, предизвикани от кризата през 2009 година, доведоха до бунтове в Киргистан, до засилване на насилието, временното правителство успя да стабилизира положението, поведе страната по пътя към демократични избори. Само, че този крехък процес на демократизация е заплашен от економическа нестабилност. Според някои анализи на МВФ, страната ще трябва да покрие дефицит от 330 милиона евро през 2011 и 2012 година. Комисията ни предлага да подкрепим тази помощ за Киргистан, да осигурим 30 милиона евро. Половината от сумата ще бъде под формата на безвъзмезна помощ, половината под формата на заем. Ако прогнозите на експертите на МВФ се оправдаят, няма как да твърдим, че тази помощ ще помогне на страната да излезе от тази криза. Няма как да твърдим, че ще помогнем на страната. Естествено, тази помощ би могла да изпълни своята легитимна цел. Комисията обаче трябва да следи за това дали средствата водят до желаните последици. Благодаря за вниманието. Благодаря. Сега искам да приветствам комисар Борг, който току-що пристигна. Госпожа Стасен има думата. Европа Благодаря, господин председателю. Европа се бори с огромна по мащабите си економическа криза. Държавите членки са в изключително затруднено положение. Много е затруднен животът на гражданите. Как можем да продължаваме да подписваме чекове за страни, които се намират толкова далеч, след като не можем да се погрижим за себе си? от началото на макроекономическата подкрепа близо 7 милиарда са изразходвани. Това са подаръци за страни с репутация на е, удобна среда за корупция и организирана престъпност. Всъщност макроекономическата помощ е за съседните държави на Европейския съюз. Киргистан е на 7000 км от тук в Централна Азия. Тя не е наш съсед. Тя е по-скоро съсед на Китай. Кога ще се преустановят нарушенията на правата на човека в тази страна. Много от защитниците на правата на човека са в затвора. Тя има славата на една от най-корумпираните е, страни в е, света и Европейският съюз сега ще й направи един подарък от 30 милиона евро, е, който властите могат да изразходват както си пожелаят. Ние сме в тежко положение и е, ще изпаднем в пропаст, ако продължаваме да плащаме по този начин. Е, би трябвало помощта да не се отпуска. Не трябва Европейския съюз да прави подаръци на такива е, далечни страни. Това е срамота. Европейският съюз не трябва да постъпва повече по този начин. Благодаря, госпожа Ягле. Има думата. Благодаря, председателю. Господин комисар, добре дошли. Аз съставам за това да бъдат отпуснати средства на Киргизия. 2010 година имаше много бунтове, но сега положението се стабилизира, за това е важно заедно с другите международни донори да окажем помощ. Важно е да бъдат отпуснати тези средства под условия, свързани с правата на човека, демократизацията, върховенството на закона. Би трябвало да се извършват проверки на освояването на средствата съвместно с властите в Киргизия, за да бъдат освоени тези 30 милиона целесъобразно. Смятам, че е много важно за Европейския съюз да се осъществява контрол при освояване на средствата – за да не зависи Киргизия от нашите средства, да се умее сама да преодолее своите проблеми. Киргизия, Киргизстан са поели ангажимент за демократизация, за помирение, социалните, политическите, економическите реформи би следвало да се извършат с активното участие на гражданското общество. Европейския съюз следва да оказва подкрепа, но в същото време и да отправя критики. Няма съмнение, че в нас трябва да има доверие и Киргистан не бива да страдат от това, че нямат споразумение с Европейския съюз. Економическите политическото, геополитическото положение на Киргизстан могат да отправят положителен сигнал до всички страни в региона. Благодаря на госпожа Ягле Никола Риналди. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, господин комисар, не искам да повтарям притесненията, които вече бяха изказани от господин Морейра. Очевидно тази финансова помощ ще бъде изключително важна. За онези от вас, които познават този регион, знаят, че това е една много важна политика за Съюза, политиката спрямо този регион. Киргистан е една от първите страни в района, които поеха по пътя на демокрацията. В момента там нещата не са чак толкова наред, но тази страна е член на СТО. Там гражданското общество е добре развито. Там свидетел Киргистан на сериозна криза, но като че ли успява да като че ли успява да се справи по някакъв начин. Само, че там има голяма бедност. Съюза има изключително важна роля. Той трябва да помогне за осъществяването на някои структурни реформи. Аз мисля, че Съюза може да бъде важен противовес на нарастващата роля на Русия и Китай в този регион. Съюза и комисията играят важна роля, но трябва да сме предпазливи, особено когато става въпрос за устойчивостта на реформите. Това е една бедна страна, но тя е доста горда, достойна сама по себе си. И ние трябва да имаме това предвид. По отношение на човешките права, господин Аскаров трябва да бъде по някакъв начин защитен. Той защитава узбекското младсинство. Благодаря, господин Петърле. Благодаря. Бидейки централно азиатска страна, Република Киргистан мина през един постсъветски период с много трагични последици през 2010 година. Събитията тогава се отразиха е, много е, сериозно върху економиката на страната. През 2010 година страните, е, гражданите на страната избраха конституционна реформа и страната тръгна по пътя на парламентарната демокрация. Естествено, това създава големи трудности, както за страната, за републиката, така и за нейните съседи. Лично аз през 2005 година имах възможност да стана свидетел на това, доколко е сложно положението в тази страна. Просто бях очевидец. Република Киргистан в момента се намира в много тежко макроекономическо положение, което разбира се е, затруднява е, демократичното е, функциониране на институциите. Много се радвам, че Европейският парламент и другите институции е, са възприели идеята за тази помощ и се надявам, че ще я отпуснат. Благодаря. Сега господин Мелцер, първи от е, спонтанните оратори. Европейският съюз не умя да повлияе на Централна Азия, а това е важно за стратегията и политиката на Европейския съюз. Тези милиони, които бяха обещани, би трябвало да увеличат доверието в Европейския съюз. Централноазиатските държави е, които изграждат демокрация, имат още много да направят. През 2010 година имаше насилие, безредици в Киргистан. Правата на човека често биват нарушавани, имаме много подобни случаи, остава много несвършена работа в полето на правата на човека дали тези политически реформи наистина се осъществяват и приема ли ги населението. Финансовата помощ на Европейския съюз а, би могла да подпомогне тези реформи. Има ли други желаящи да се изкажат? Няма. Сега давам думата на комисаря Дегухт. Благодаря, господин председател няколко от депутатите зададоха един въпрос. Защо отпускаме тази макрофинансова помощ на страна, която не е част от нашето традиционно съседско партньорство? Аз Бих казал, че от геостратегическа гледна точка Киргистан е част от нашето съседство, но това е въпрос с политически оттенък. Макрофинансовата помощ предвижда при извънредни обстоятелства да се финансират операции, които не са съвсем присъщи за тази помощ. В случая на Киргистан става въпрос за помощ за зараждащата се парламентарна демокрация. Няколко колеги почертах крехкия характер на една такава демокрация. И точно защото демокрацията е толкова крехка, тя трябва да бъде подпомагана. Поне аз така смятам. На второ място, трябва да допринесем за економическата стабилност в тази страна. Трябва да предотвратим по този начин тези етнически конфликти, на които сме ставали свидетели. Киргистан е една от страните в Централна Азия, която не разполага с природни ресурси. И ето защо тя зависи изключително много от търговията с съседни страни, там има проблеми с малцинствата. Беше цитирано узбекското малцинство. На трето място, Съюза се опитва да подпомага страни, които се борят за установяване на демокрация. Естествено, тези страни не го правят по съвършен начин и ще трябва да ме убедите в противното. Съдържанието на решението за микрофинансова помощ включва и институционалния аспект. Трябва да се види дали може да има споразумение между съвета и парламента за това каква процедура да се използва. Става въпрос за отношенията между парламента и съвета като цяло. По отношение на въпроса дали тези средства трябва да стават жертва на тази институционална битка. Ние не смятаме, че това трябва да е така и естествено топката е във вашето поле. Съвета и парламента трябва да се договорят. Благодаря, господин комисар. Сега последен е докладчик господин Морейра. Господин председателю, благодаря ви. Има две основателни причини да подкрепим предложението на комисията. Първо, макрофинансовата помощ не е подарък, а е заем и инвестиция в економическата стабилизация и консолидирането на демократичния преход в Киргистан. Макрофинансовата помощ ще бъде обословена от предпоставки, сред които върховенството на закона. Погледнете член 5 от регламента, ще видите, че има и изрично цитиране на условията, свързани с борба с корупцията и измамите. Това, което трябва да знаете, е, че, е, че Европейският съюз а, трябва да не. А, а, е, допуска помощ на основата на разсъждение за положението в страната или поне да използва помощта така, че да помогне на страната да постигне демократизация е, в е, развитието на Киргистан. Според мен второто е правилно и за това ви призовавам да подкрепите предложението на комисията за отпускане на такава помощ на Киргистан. Председателят, благодаря на докладчика, госпожи и господа, колеги. С това приключваме разискванията по тази точка. Гласуването ще бъде проведено утре. То в